Председателят. Добър вечер, колеги. Възобновяваме заседанието. Първата точка от дневния ни ред е изявление на комисията за фармацевтичните продукти. Господин комисар, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател.